Anybody? Има ли някой да направи предложение? Господин Свивка, заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да предложа кандидатурата на сегашния председател, господин, господин Лене. Председателят Кандидатурата се счита за издигната. Попълнена ли е декларацията за финансовите интереси? Попълнена е. И имаме само един кандидат. Предлагам да го изберем с ръкопляскане. Ако нямате нищо против. Господин Лене, Заповядайте, за да поемете председателството. Аз доста се измъчих. Thank you again. Okay, dann müssen Sie das, das Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich für die най-напред искам да ви благодаря за подкрепата и доверието, което ми оказахте. Ще се постарая да не ви разочаровам във втория, втората част на мандат. Искам да благодаря и на господин Берлингуер за чудесното председателстване. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Избор на първия заместник председател. Има ли предложения? председателят, председателстващия каза хубави думи за председателя. Е, предлагам господин Берлингуер. Нека да го изберем с ръкопляскане. Избран. Поздравления, Луиджи. Заповядайте при нас. Преминаваме към втория заместник председател. И има ли предложения? Искам да предложа кандидатурата на човек, който вече се е представил чудесно на поста си. Запознати сме с чудесната му работа. Това е господин Рафаел Балтазар. И така, издигната кандидатурата на господин Балтазари. Забравих да попитам дали сте попълнили декларация за финансовите си интереси. През март ще се промени процедурата, но сега приемаме, че всеки е направил това, което трябва. И така, имаме издигната кандидатурата на господин Балтазари, който е за а, моля да гласува с ръкопляскане. Поздравления, господин Балтасари. Сега преминаваме към третия заместник председател. Има ли предложение? Имам предложение да преизберем Евелин Викман. Тя не е тук, но това не ни пречи да гласуваме за нея. Който е съгласен, моля да гласува с ръкопляскане. И така избрахме третия заместник председател. Преминаваме към избор на четвърти заместник председател. Има ли предложения? Благодаря, господин председател. Искам още един път да предложа човек, който работи в бюрото и то много добре, господин Себастиан Бодо. господин Себастиан Буду е предложен за четвърти заместник председател. Моля за вашите гласове. Поздравления за избора ви като четвърти заместник председател. Приключваме с учредителната част на заседанието и се надявам, че и през следващите две години и половина ще работим така добре, както и през първите половина на мандата. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, която е приемане на дневния ред. 20, 20 и 26 точка са отложени. Точка 27 ще бъде разгледана преди точка 12 и точка 19 и 11 ще бъдат разгледани заедно вместо точка 28. Това са технически промени към дневния ред. И така, приема, прията е дневния ред. Сега да видим има ли съобщения на председателя. Министърът на правосъдието на Дания Мортен Боцков ще се срещне с заместник председателите и координаторите в 12.30. Със съжаление, аз няма да мога да присъствам, тъй като имам друг ангажимент. Ще се, имам среща с кипърския министр на правосъдието с оглед на следващото председателство, но мисля, че координаторите и заместник председателите ще проведат чудесна размяна на мнение. След това приемане на доклада лехне за правото за наследство. Ще го отложим, тъй като тристранната среща продължава. По отношение на корпоративното управление и този въпрос е отложен, тъй като има нужда от допълнителни консултации между групите. Това бяха съобщенията на председателя. Сега одобрение на протокола от заседанието от 19-20 декември. Ако няма възражения, дневният протокол ще се счита за прият. Сега преминаваме към точка 27. Изменение на регламент от 1060 относно агенцията за кредитен рейтинг. Госпожа Викстрион не е тук, затова преминаваме към следващата точка. А след това преминаваме към е, Към осиротелите произведения госпожа Оденберг има думата. Благодаря. Искам да използвам възможността да благодаря на колегите за конструктивните, за конструктивното им участие, особено на докладчиците в Сянка. Не успяхме да приключим работата по този доклад по време на полското председателство. Сега имаме ново председателство и това означава, че няма да успеем да приключим работа по този доклад бързо. Няма да успеем да гласуваме преди март. Нямаме заседание през февруари. Аз все още не съм получила от, доклад, от всички докладчици в сянка позиция по внесените изменения. Всъщност има два въпроса, които трябва да се решават и мисля, че можем да ги изясним по време на днешната дискусия. Ще помолим и комисията, и съвета да излязат със становище. На 13 декември аз представих компромисните предложенията за компромис и включих вашите ценни коментари в това предложение. Нека да разгледаме точка 7. Много работих по този въпрос, за да могат осиротелите произведения да се използват по изключение в някои ясно дефинирани обстоятелства и имам предвид и институции с обществена мисия, например архиви, музеи, библиотеки, те ще имат право да използват осиротели произведения, не само да ги цифровизират и да ги предоставят на обществеността, но и за други а, цели. Не искам да ги наричам търговски цели, тъй като това не са а, институции с а, търговска цел. Така че, ако кажем, че ако тези институции а, в съответствие с установените цели могат да използват осиротели произведения, ще можем да помогнем на тези от институции, които имат ограничени бюджети. С цифровизацията те ще имат допълнителен източник на приходи. В член 7, е, чиято формулировка е, беше разработена много внимателно, за да стане ясно, че не, не се допуска друг вид ползване на тези осиротели произведения. Те могат да ги използват само за цели определени в закона. Не съм чула вашите коментари след предложението през декември. По-нататък, член 3, алинея 1, където се осъществява търсене за всяко произведение. Изразът всяко произведение е малко спорен. За някои това означава, че за всяка публикация ще трябва да се прави цялостно търсене. Аз така го разбирам. Например, когато не можеш да откриеш автора на дадена книга, основният издател ще им би трябвало да има информация за автора и да държи а, правата върху текста. Ако един библиотекар обаче трябва да търси авторът на всяка иллюстрация, всяка снимка във всяка книга, а, произведението никога няма да може да се цифровизира. И а, общото творческо наследство никога няма да стане достояние на гражданите. И идеята за това освобождаване, изключение е да направи достъпът възможен. Така че нека да гледаме на нещата от тази гледна точка. Искаме да улесним достъпа до тези произведения, а не да затрудним а, библиотекарите. чух много за това какви могат да бъдат последиците за лицата, които ще прилагат директивата. Това е много важно. Е, законодателството не е за нас, а за онези, които ще, засяг... ще бъдат засегнати от него. Аз искам да приемем законодателство, което да зачита в достатъчна степен авторското право. Тогава, когато се намери авторът на дадено произведение, се прилага стандартната процедура. Не искам да повтарям неща, които вече сме обсъдили и по които сме постигнали споразумение, но искам вашето становище по тези два въпроса. Член 7 за альтернативно използване на осиротелите произведения и член 3 по, формули, по формулировката всяко производение. Ние искаме това законодателство да бъде ясно и полезно за унези, които ще го прилагат. А също така искам да чуя становището и на комисията, и на съвета. Благодаря. Председателят, благодаря. Първо. Благодаря ви. Ja, vielen Dank. Ich möchte Frau Kollegin Niebler entschuldigen. Ich vertrete. Моля да извините колегата, който отсъства, аз ще го представлявам, защото трябваше да представи в друга комисия изменения. Сега, ние сме съгласни с политическата цел, а именно, че осиротелите произведения в архива, в музеите трябва да бъдат на разположение на широката аудитория. Основната линия на НП е следната. От една страна, ние искаме тази насока да има широко приложно поле, но си задаваме въпроси относно търговското измерение. Докъде може да се стигне. В член 7 бихме предпочели да бъде оттеглен този текст, а не да се изменя. Още три дребни бележки. Има известно разминаване между осигуряване на достъп до произведението и комуникация. И а, е, измененията на Лихтенберг вървят именно в тази а, е, посока на Communicate. Що се отнася до този въпрос, ние бихме предпочели а, е, да се използва термина а, предоставяне. Защото е, другото схващане е, по-скоро се отнася до аудиовизуалните е, произведения, а не до печатните. Според нас това осигуряване на достъп до широката аудитория е по-уместно. Бихме искали да се ограничи обхвата на произведенията. Според нас трябва още да се обмисли това, защото целта на директивата е не да се затворят в някакъв архив произведенията, а да се осигури широк достъп до тях. Що се отнася до член 7, предвидени са някои изключения – е, за търговско използване на осиротели произведения и за това ние предпочитаме да бъде оттеглен, заличен този член. Струва ни се, че едно от е, измененията е, може да доведе до объркване дали става дума за Е, организации, така е наречено това в изменение. Сред тези организации може да има и е, лица с е, съмнителни, така да се каже, цели. Има неясна зона и съществува риск за достъп до субекти, чието място не е тук. Именно за това желаем да бъде оттеглен този член. Благодаря, госпожа Кайм. Да, доста неща бяха казани вече. Е, съгласна съм голяма степен, сказан от господин Виланд, ние също сме за оттегляне е, на член 7 е, не за търговска цел, за културна цел трябва да бъдат предоставени тези произведения. И трябва да се опрем на принципа, че тези произведения не трябва да имат търговска цел. И именно този подход трябва да бъде защитен. Някои от предложените изменения могат да разширят приложното поле, нещо, което не бихме подкрепили. И ако се заличи този текст на член 7, трябва да се измени член 6. Трябва да се действа експост, а не екс-анте, така че можем да си представим какво ще се случи с тези средства. Трябва да се търси първоначал носител на правата, за да се избегнат злоупотреби. Носителя на авторското право в случая не са многобройни, защото става дума за доста стари произведения – и е, след е, дискусията, която е, се проведе, смятам, че различните групи са достигнали до споразумение и ще постигнем отличен резултат. Благодаря ви. Комисията, съвета, комисията все още няма представител. Има ли представител на съвета? А, значи, не можем да вървим напред, господин Хенстрем. That... Благодаря. Мисля, че има доста политически опасения, свързани с нашата работа. Бихме искали тези институции, обществените библиотеки и разпространителите на електронна информация да имат възможност да дават достъп а, до подобни произведения. Но това са а, институции с репутация. Те а, не би трябвало а, да а, се комерциализират разнопосочно. И за това се съмнявам дали ще имат компетентност да извършват някакъв тип търговска дейност, ако мога така да се изразя. Във всеки случай е важно да се помни, че говорим за ограничен набор от бенефициери – и ако тази директива не е полезна за тях, тя е безполезна за всички. С Европейската организация на излъчвателните институции съм провел консултации, както и с други подобни организации. Мисля, че трябва много внимателно да се вслушваме в техните препоръки. Що се отнася до член 7? Е, известна употреба с търговска цел да се допусне. Е, разбирам, че за е, излъчвателните институции, които извършват обществени услуги, предлагат обществена услуга, това не е необходимо, защото някои от тях си имат веб страници, имат смесено финансиране. И за това е, трябва е, да се гарантира, че те просто няма да останат е, извън приложното поле на директивата. Що се отнася до библиотеките и други подобни институции, както бе казано вече, ние не им предлагаме кой знае какви економически ползи с тази уредба. Ако могат да реализират някакви постъпления, това ще бъде полезно доколкото ще бъдат подпомогнати самите институции. И ако бъде открит авторът, той също може да получи някакви средства. Значи, в момента те не получават никакви средства за това, което вършат и е добре да не продължават да губят. По въпроса за възнагражденията. Има предложения от други комисии употребата по член 6, която не е с търговска цел, също да бъде свързана с известно възнаграждение. Трябва да се помни, че тук боравим, ако мога така да се изразя, една много крехка екосистема. За музеите и библиотеките проблемът е правната несигурност. Ако дадат достъп до някое произведение, и се появи законен притежател на авторското право, тогава а, те понасят риска а, за а, вреди. А, те могат да бъдат а, твърде неопределени по характер и по размер в началото си. Значи директивата а, ще бъде безполезна а, в известен смисъл, защото музеите, е, библиотеките не могат да поемат риск, ако се излагат на опасност е, да е, платят неопределени предварително по размер обещетения за нарушаване на права, в случай, че авторът се появи. Значи, не съм против възнаграждението по член 7, но ако определим възнаграждение по член 6, това може да минира директивата. По член 3. И тук ще кажа. Е, директивата трябва да носи практическа полза на музеите и библиотеките, които искат да разширят услугите си. Не бива е, да стигаме е, по случайност и невнимателно до редакция, която ще бъде тълкувана превратно. Ако искате нали, да превърнете в цифров формат съдържанието на една книга, да трябва да търсите разрешение за всяка иллюстрация, включена в нея. Трябва да постигнем по-принципно съгласие и много се надявам, че ще успеем да решим този въпрос. Принципно трябва да е решението ни. Още един момент, който тук трябва да бъде обсъден, Колегата Лихтенберг също има отношение. Трябва да стане ясно, че тази директива не се прилага към ново издадени, ново публикувани произведения. Има издатели на периодични издания, които споделиха тревогата си, че в момента, в който на щандовете се появи ново списание, е, то някой може да го обяви за осиротяла работа, за осиротяло произведение е, и това ще бъде много несправедливо. Не съм сигурен дали тези тревоги са основателни или безпочвени, но може би известно е, разяснение тук не е излишно. Да се каже ясно, че уредбата се прилага към произведения, които са създани най-малко преди 5 години. Мисля, че в общи линии ние вървим към една цел и за това очаквам с нетърпение по-нататъчната работа с докладчика и всички останали заинтересовани колеги. Благодаря. Благодаря. Е, вече имаме представител на комисията, госпожа Милер. Каква е позицията на комисията по този е, въпрос и по-специално по член 7? Имате думата. For... Благодаря за това, че ми дадвате думата, господин председателю. Извинявам се, че идвам с известно закъснение. Пропуснах част от разискванията, но ще се изкажа съвсем накратко. Колегата от секретарията ми каза, че основният въпрос за разискване е член 7. Дали да остане или да бъде отстранен от текста. От гледна точка на комисията мога да кажа, че член 7 фигурира в първоначалния ни проект. Както знаете, работната група на съвета и, а пък аз нямам възможност тук да говоря от името на държавите членки или на председателството на съвета. Положението е, че член 7 е залечен. Според комисията, трябва да преценим какво точно ще е приложното поле на тази директива. На този етап бих казала, че няма да заемем окончателна позиция, докато не стане по-ясно какви са намеренията в двата законодателни органа – съвета и парламента. Имаме усещането, че в момента има известно разногласие за посоката, в която трябва да се поеме. И е, както сме казали в първоначалния проект, готови сме да подходим с откритост. Е, намерението ни е да гарантираме, че бенефициерите, посочени в проекта, обществените библиотеки, архивите и други подобни институции, имат възможност да превърнат произведенията в цифрова форма и след това да дадат публичен достъп до тези произведения в диалогов режим за благото на обществеността. Надявам се, че отговорих на въпросите. Благодаря ви. Благодаря на комисията. Да, наистина изтеглихме този, тази точка. Госпожа Керингер. Е, я wiem, jakie są intencje komisji, bo Благодаря, госпожо председател. Господин председател, аз прочетох предложението ви много внимателно. Проекта ви съм го прочела. Няма нужда да повтаряте това, което сте записали в него. Но какво мисли комисията за член 3, алинея 1, за задълбочените проучвания за всяко произведение? Това извънредно важен въпрос, на който отговор не чух. Gut, kann die Kommission dazu noch mal Stellung nehmen? Може ли комисията да каже нещо по този въпрос? Окей, okay. Bitte. Apologies, chair. Извинете, господин председателю. За съжаление, закъсняхме, така че е, не бяхме наясно кой трябва да говори. Да, е, в е, първоначалния брой казахме, че трябва да се извърши добросъвестна проверка е, за всяко произведение. Целим да кажем това, което сме записали. Е, и зададохме си е, някои въпроси, в частност свързани с изобретенията. Мисля, че това ви потиква да задавате своя въпрос. Ако ако едно произведение включва други произведения, до формата на иллюстрации или фотографии, които са включени, да кажем, в книги, трябва да бъде проведена задълбочена и добросъвестна проверка за тъй наречените включени произведения. Включените произведения. Вид на иллюстрации или снимки или нещо подобно. Същевременно комисията не възнамерява да превърне добросъвестната проверка и проучване в невъзможна задача за потенциалните бенефициери. За това в член 3 сме предвидили, че тази добросъвестна проверка трябва да бъде проведена в държавата членка по първото издаване. Какво означава включени произведения? Embedded Works. Проучването трябва да обхване и включените в едно произведение други произведения, но проверката се извършва в страната по издаването на основната работа. Представете си книга, примера, който дадох, проверката за иллюстрациите и другите включени в книгата произведения трябва да се извърши страната по издаването на книгата. сега може да се е, запита е, дали е, в страната по първото издаване има голяма вероятност да се намери информация за носителите на авторски права, но вероятно е, а, наистина да не може да се а, е, намери такава информация в страната по първото издаване а, на основното произведение за включените произведения, но а, тогава ще трябва да се а, е, проведат консултации с други държави. А, так, до това може да се стигне, но по принцип а, би трябвало проверката да се извършва в страната по първото издаване, а, като а, това означава и проверка е, за носители на права на включени в основното произведение други произведения. Надявам се, че това отговаря на вашите опасения. Благодаря. Отново давам думата на докладчика за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за направените коментари. Сега нека да отговоря на казаното от вас. Първо, думата организация, така както спомена господин Нидлер от името на госпожа Ниблер. Използвам тази дума преднамерено, тъй като някои архиви в библиотеките не са, нямат обществен характер. Някои от тях са част от частни университети, например но те също би трябвало да могат да използват тези произведения. Ето защо ние не казваме обществени институции, а организации с публичен достъп. Мисля, че в противен случай бихме изключили много библиотеки, принадлежащи на фундации, и в крайна, които в крайна сметка са частна собственост. Ето защо използвам думата организация по коментара на госпожа Тайн. Аз споменах думата компенсация, така че погледнете текста. Не получих отговор на въпроса за това дали сте дали тази формулировка ви удовлетворява. По отношение това е важно по отношение на правната сигурност, от която имат нужда музеите и библиотеките. Разбира се, държавите членки в съответствие с принципа на субсидиарност са тези, които ще решат как да се какво да бъде възнаграждението на авторите. В някои страни това може да стане чрез фонд към, културата, към Министерство на културата, в други страни може да е чрез патентното ведомство. Така че ние не можем да налагаме европейско решение. Ето защо се казва, че средствата, че на правата, че на притежателите на права се плаща по начин определен от държавите членки. Правната сигурност трябва да се предоставя на библиотеките от държавите членки, например чрез фонд, който да изплаща възнаграждение на авторите. В нашето предложение за директива няма да налагаме мерки за изпълнение, тъй като те са в правомощията на държавите членки и трябва да бъдат прияти от националните парламенти. По отношение на възрастта на осиретелите произведение и дали е възможно произведение, създадено преди година, да се счита за осиротяло, тяло, малко е трудно да се определи възрастта на осиротяло произведение. Не можем да гарантираме, че ще има или няма да има осиротяло произведение след 5 години. Спорът е малко академичен, тъй като не можем да предвиждаме бъдещето. Аз не бих определяла дата, тъй като сиротелите произведения могат да се появят във всеки момент след публикуването. И защо, е, защо да определяме една дата, не друга? Това е съвсем произволно. Все още не съм чула отговор на въпроса защо, и как да определяме датата. Искам да помоля докладчиците в Сянка да ми представят а, коментар в писмен вид за компромисните изменения, които внасям. И ако е, ако е необходима нова среща на докладчите в Сянка, мога да организирам. Разбира се, можем, изменения, можем да гласуваме измененията на съдание на комисията следващия път. Не вярвам, документът да се гласува в пленарна зала преди май и ако изпуснем тази дата, доклада, документът ще трябва да се гласува по време на кипърското председателство. В крайна сметка ще сме загубили една година. Така че ще ви помоля да ми изпратите становищата по компромисните предложения и това да стане тази седмица. Председателят, благодаря. Мисля, че докладчиците в Сянка са отбелязали това искане. Гласуването ще бъде 1 март. Вие ще продължите работа по този въпрос до тогава. Сега преминаваме Преминаваме към точка 27 за агенциите за кредитен рейтинг. Госпожа Викстрюм. Благодаря, господин председател. Извинявайте, че закъснях. Ще ви представя документа накратко. Както знаете, нашата комисия ще представи становище на Комисията по економически въпроси за агенциите за кредитен рейтинг. Комисията предлага преразглеждане на регламента за агенциите и аз сега започвам работа по това досие. Затова реших, че ще бъде подходящо да представя накратко предложението и съм готова да обмисля всички предложения, които бихте направили на този етап. Финансовата криза и е, дълговата криза в еврозоната наложиха преразглеждане на съществуващата нормативна база за агенциите за кредитен рейтинг. Това е причината, поради която по-малко от година след влизането в сила на регламента за агенциите, комисията представя предложение за неговото изменение изменение, е, регламентът беше изменен през май 2011 година с оглед на създаването на, орган, на Европейският орган за ценни книжа. Така че ще ви представя накратко моето становище. Аз изпитвам е, опасения от е, твърде голямото от въздействието на Агенцията за кредитен рейтинг върху държавния дълг. Убедена съм заедно с това, че не бива да убиваме пратеникът и носителят на лошите вести, така както се прави в напоследък намаляването на кредитния рейтинг на някои страни в крайна сметка отразява економическите трудности, които изпитваме в момента. Мисля, че не бива да допускаме възмож... не бива да пропускаме възможностите за да излизаме от, е, от кризата. Комисията предлага няколко изменения към регламента. Ще ви дам няколко примера. По-навремени прозрачни оценки на, суверен, на, граждан, на, на държавния дълг. Инвеститорите ще трябва сами да провеждат своята оценка на кредитоспособността на дълговите инструменти, в които инвестират. И повече разнообразие и независимост на агенциите за да се предотврати конфликта на интереси. Също така, агенциите за кредитен рейтинг трябва да бъдат по-отговорни за оценките, които дават. Както споменах в началото, започнах работа по темата, затова ще бъда кратка. И разбира се, съм на ваше разположение. Готова съм да изслушам всички предложения и коментари от ваша страна. И в заключение само ще ви представя графика. Гласуването в економическата комисия ще бъде през май. Т.е. в нашата комисия ще трябва да гласуваме през април. Възнамерявам да представя проект установище на 1 март с срок за изменения 28 март и с това очаквам да чуя вашите коментари. Благодаря, господин Боду. Благодаря. Два коментара, общи коментари. Е, първият, а другият е по, в дълбочина. Е, по отношение на общия коментар. През 2009 година е, агенциите за кредитен рейтинг бяха обвинени в непрофесионално отношение, давайки високи оценки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 но тъй като ние сме комисия по правни въпроси, аз смятам, че обвиненията трябва да бъдат доказани. Засегнатата страна е тази, която трябва да докаже, да предостави доказателствата. Не можем да искаме от агенциите да доказват своята вина, защото всеки ще може да съди агенция за кредитен рейтинг без никакво доказателство и след това агенцията ще трябва да представи доказателство за своята невинност. Ако твърдиш, че си засегнат, трябва да предоставиш доказателства. Така че не можем да се съгласим с това преобръщане на задълженията така както е предвидено. Благодаря, господин председател. Поздравления за а, вашето а, преизбиране. Поздравления и за заместник-председателите. Наистина това е изключително важна тема и като законодатели ние трябва да отделим по-специално внимание на тази тема. Ако искаме да гарантираме правилната оценка и независимостта на агенциите за кредитен рейтинг, ние също трябва да действаме независимо. В противен случай ще попаднем в капана на тези агенции. Става ли дума тук наистина за професионално отношение или не? Известни са и случаи на непрофесионално отношение и някои от резултатите не са а, е, добри, така че трябва да бъдем особено внимателни. Е, комисаря Бърние е много ентусиазиран, енергичен и наистина е, иска да отстоява тези критерии на прозрачност, независимост и трябва да излезем от това статукво, за да не изпаднем в ситуация на същия тип лобиращи групи, какъвто беше случай с аудиторите. Защо спечелиха те? Защото изградиха едно лоби от четири големи Дитиращи агенции и е, доста по-трудно е да се атакуват те сега, а сега ще бъде трудно да атакуват и трите е, големи агенции за кредите рейтинг. И е, тези, които бяха посочени от госпожа Лингстръм, е, наистина трябва да поставим на мястото, което заслужават тези агенции. Те допринасят за развитието на економиката, но е, причиняват и много злини. Благодаря, е, госпожа Симбергер. Е, да, подкрепям казаното от е, колегата току-що. Що се отнася до агенците за кредитен рейтинг, всъщност ние сме свидетели на организирана безотговорност и агенциите за кредитен рейтинг не поемат достатъчно отговорност и в крайна сметка се размива тази отговорност по отношение на дълга. Ако разгледаме случая с Ван Брадърс, да, стои въпроса за отговорността и този въпрос трябва наистина да бъде задълбочено обсъден и решен. какво трябва да се направи в тази посока. Но във всички случаи трябва да обсъдим този въпрос, иначе нищо няма да постигнем. Добре е да има независимост, прозрачност, но в крайна сметка нито една от тези агенции не отговарят на тези изисквания. Те налагат своите оценки и ако отделяме прекалено голямо внимание на тези оценки, без да обсъдим въпроса с отговорността, няма да можем да излезем от сегашната ситуация. Ако въведем 500 критерии за прозрачност, крайна сметка нищо няма да се промени, ако никой не поеме съответната отговорност. Кой ще е, принуди агенциите да спазват тези 500 критерии? Така че трябва да започнем с въпроса за отговорността. И е, трябва да направим това. Благодаря ви. Всъщност аз също се записах в списъка на ораторите. Ясно е, че агенциите за кредит рейтинг не могат да живеят в правен вакуум. Трябва а, да а, се обсъди въпроса с отговорността. И това, което се очаква от тези агенции е, е те и ясно да обосноват своите позиции на базата на а, факти и то на конкретни факти. Е, смятам, е, че е, наистина, както и в другите сфери, и тук въпросът за отговорността е съществен. Трябва да се посочат аргументите, да се посочи защо даден подход не е приемлив. И не можем да твърдим, е, неоснователно е, и да изискваме спазването на тези правила. Така че е, това е минимално изискване да се посочат съответните аргументи. Обръщам се сега към комисията. има ли някой нещо да ни каже? Благодаря, господин председател. По отношение на гражданската отговорност, това е един от основните елементи на нашия проект. Ние казваме следното. Когато една агенция за кредитен рейтинг умишлено или при условията на груба небрежност наруши регламента, това ще рече нормите на предишния регламент и на този нов регламент, инвеститорът трябва да има възможност да заведе гражданско дело срещу агенцията смятаме, че инвеститорите трудно могат да докажат дали агенцията е нарушила нормите. Затова предложихме това обръщане на тежестта на доказване, тъй като агенцията за кредитен рейтинг има много повече възможности да се защитава от един редови инвеститор, който би имал претенция против агенцията. Това е основното, което искам да кажа по темата. Не бихме искали инвеститорите да е, имат възможност да съдят агенциите за погрешни рейтинги в кавички. Те ще имат възможност да съдят агенциите само когато последните са нарушили умишлено или при условията на груба небрежност нормите на регламента. Госпожа Викстрем. Благодаря, господин председателю. Благодаря на всички колеги, господин Боду, госпожа Лихтенбергер, господин Маси. Благодаря и на вас, господин председателю, за качествените съвети. Ще се съобразя с всичко, което казахте за прозрачността, разнообразието, независимостта, отговорността, включително правната, както и достоверността или надежността на оценките. Сега, е, естествено, че обръщането на доказателствената тежест е централен момент в проекта. Благодаря, че и комисията подчерта това още веднъж. Мисля, че ние сме съгласни с този подход повече или по-малко. И а, ще ви представя текста в сроковете, за които ви съобщих. Отново ви приканвам да не се колебаете, да ни изпращате всякакви допълнителни бележки по тази изключително важна тема. Благодаря. Благодаря на всички за това обсъждане. Сега можем да преминем към точка 13. Регламентите за служителите. Поздравления, господин председателю. Поздравления на всички заместник председатели. Сигурна съм, че господин Балтазари познава този проект така добре, както мен. Това е първото ни обсъждане по темата. Затова Искам да направя кратко структурно въведение. Искам да представя проекта. И след това да дам някои свои идеи за изменения в него. След което ще предложа, с ваше позволение, господин председател, график, по който да работи комисията. Така че да приключим работата в срок. Искам и се да дам доклада си за превод в идните няколко седмици. Най-напред по проекта на комисията. Всички знаете, че регламентите за служителите бяха изменени през 2004 година. Беше направена корекция на трудовите възнаграждения и а, започна събирането на тъй наречената такса за времена на криза. Кризисна такса. А, и, таксата и корекцията са със срок на действие до 2012 година. Методът е такъв, че от 2013 година ще имаме е, необходимата пълноценна законодателна уредба. Миналата година, за предходните години на корекции на трудовите възнаграждения, имаше съдебно производство, е, по което се явиха като страни комисията и съвета на министрите. Съдът потвърди начина по който комисията е изчислила а, корекциите, но а, заяви, че клаузата за криза трябва да бъде по-прецизна, да бъде прецизирана. Именно това прави в момента комисията в съответствие с постановеното съдебно решение. Именно това трябва да разискваме. Всичко останало е а, нещо като а, така хапче допълнително. Сега по метода за годишната корекция на заплати. und die Heranziehung von allen Mitgliedstaaten jetzt der neue Aspekt ist. Bisher wurde Има е, връзка между е, заплатите на държавните служители в държавите членки и заплатите на е, служителите тук. До сега средната сума се изчисляваше на основата на възнагражденията в 8 държави членки. При първото изчисление държавите, комисията включи в този подбор Швеция и Полша и държавите членки не харесаха идеята. Полските економически показатели са много положителни и държавите членки се опасяваха, че ще се стигне до голямо повишаване на корекцията. Сега обаче комисията предлага да включи всички държави членки, 27-те в своите изчисления. Мисля, че това е правилен подход и той не би могъл да се натъкне на възражение. Въпросът е как ще събере комисията необходимите и данни, защото това е сизифовски труд. Знаем, че в някои държави членки е трудно да подадат информация, дори на своите статистически институции. Но това ще бъде все пак задача на комисията. Така че това е центъра на, на проекта. Вместо да се изхожда от трудовите възнаграждения на държавните служители в 8 държави членки, да се вземе като основа възнаграждението в 27-те държави членки. А ще има и ново определение на тъй наречената клауза за времена на кризи. Ще се визира финансовата криза. Специалната такса е, ще бъде преработена, тъй като и нейният срок на действие изтича. Тя се нарича такса за солидарност, защото всъщност това е нейният характер. 5,5% от възнаграждението е тази такса до сега. Комисията предлага тук да има увеличение на 6%. сега. Това, за което говоря, са минималните стойности, задължителните. Може да има и максимални прагове. Можем да проявим идея, така, разбиране към тази идея, тъй като всичко друго може да бъде произволно. Е, нали, проектът може да бъде разглеждан като произволен, ако няма а, такива а, ориентири. А, нали, някой път а, се казва, а, че тук има разчистване или пък, че нещата, а, през, прияти през 2004 година, не са лесно осъществими на практика. Е, в известен смисъл предложените ни е, промени в системата са подпори. Както казах, И първия път, когато говорихме, аз съм за една ограничена реформа. Да се промени само това, което е задължително подлежи на промяна, иначе можем да навлезем в прекалено много подробности и да променим едва ли не всичко. А колко време ще обсъждаме а, тези идеи за промени, ако те са така всеобхватни и тяхното отражение върху структурата на трудовите възнаграждения. Ако нямаме от 1 януари 2013 година нова система, механизмът за корекции ще престане да действа, но ще престане да действа и клаузата за солидарност. Така че от 1 януари 2013 ще остане ставката от 5,5%. Може би си струва да си зададем цел, която да постигнем. Иска ми се да очертая аспектите, в които комисията е излязла извън така основния скелет на предложенията, на необходимите предложения. не искам да бъда нечестна към господин Левасен, който е работил по проекта, той седи на среща, но вие е, сте направили нещо като мишмаш между економически мерки и многогодишни планове, е финансови планове, и неща, които вече не са популярни, не са модерни или пък не са така право в целта. Ще спомена някои примери. Първото, което ще кажа, е целта да се постигнат спестявания. Комисията се е ангажирала с това в многогодишния план, обаче държавите членки още не са го приели. Съветът по график трябва да приеме решение през юни. Не знаем дали ще стане тогава, но поне за сред за юни. Има предложение за намаляване на щата е, до 2018 година с 5%. Тук ще направя същата бележка, като е, това, което казах през първата ни дискусия. Мисля, че е правилно е, да анализираме структурата на нашите институции, да видим къде могат да се направят спестявания, може ли да се спести от щатни бройки. Мисля обаче, че е погрешно да се е, зададе като цел 5% съкръщения във всички институции. Позволете ми да обрисувам следната картина. Растежът от 2010 година а, на щатните места е 22% за комисията, 24% за парламента, и 140% за комитета на регионите. Това е увеличение а, е, на база 10 годишен хоризонт. А, е, съдът, а, е, съдът е увеличил щатните си бройки много малко. когато казваме, че всички тези институции трябва да намалят щата с 5%, много е трудно да приложим този прак еднакво към всички. Ние естествено в парламента имаме е, увеличени правомощия вследствие на Лисабонския договор, а това доведе и до увеличаване на разходите не искаме да се стигне до произволно намаляване. Ако говорим пък за съда и му кажем, че трябва да си намали служителите с 5%, всички, които следят съдебните производства, знаят, че ако направим дори такова минимално намаление на щата в съда, производствата ще се точат два пъти по-дълго. Те нямат достатъчно служители и сега може би и в други институции е, стои е, така въпросът. Евентуално Комитетът на регионите може да направи спестявания. Мисля, че ам, неясна картината за някои от по-малките органи и институции. Нямам готови решения. Тук трябва изясняване. А, значи, без а, никакво допълнително възнаграждение предлага комисията да бъде увеличена от 37,5 на 40 часа работната седмица. Това е друга мярка за спестяване. Комисията предлага също увеличаване на пенсионната възраст от 63 на 65 години – и увеличаване на възрастта за ранно пенсиониране. Jahre gearbeitet werden kann. Auch das ist im Lichte der äh, Maßnahme. Има и възможност за някои служители да продължат да работят до 67 години. Мисля, че това трябва да бъде разглеждано в светлината на мерките, които предприемат държавите членки на национално ниво. Може би е, това е мярка, която ще доведе до спестявания, но комисията трябва да се обоснове малко повече, малко по-добре. След това комисията а, предлага редица промени, свързани с кариерното израстване на сътрудниците, на асистентите. Идеята от която изхожда комисията, е, че при реформата през 2004 година са възприяти нови структури. Съществуващите до тогава категории бяха променени. Бяха добавени нови категории е, сътрудници и сега е необходимо да се внесат промени. Структурни. Е, тези промени се налагат, е, защото структурата на възнагражденията на сътрудниците и кариерното израстване на тези сътрудници се смятат за особено скъпи. Нека така да се изразя. В първоначалния проект комисията предложи секретарите да бъдат заменени от служители на граждански договор. Както знаете от позицията ми изразена по време на първото обсъждане, аз не подкрепям тази идея. Комисията проведе социален диалог с представители на персонала, които бяха на същата позиция като нас. Така че в е, новия е, проект се създаде нова категория сътрудници с срочни договори. И тези сътрудници е, имат за функция изпълнението на секретарски задачи. Отново целта е да не е така скъпо кариерното израстване или да не е така израстване на високо за служители, които не изпълняват кой знае колко сложни задачи. Аз няма да подкрепя тази идея. Няма да подкрепя предложените от комисията а, ниски а, степени на административни длъжности. Мога да ви кажа следното. Можете да създавате нови категории, обаче е необходимо да има степен за пенсиониране, която гарантира която гарантира възможност за назначаване на работа на секретари жени не искаме секретарките ни да бъдат само белгийци, румънци и а, българи. А, така както предлагате системата, е съвсем възможно никога никой от друга държава членка да не се яви тук като секретар. Институциите трябва да бъдат многонационални по своя персонален състав. Това подпомага разбирането помежду ни, включително прякото разбирателство помежду ни. Също така, според мен, географското равновесие е много важен фактор и аз не съм готова да го пожертваме. Ако погледнете таблиците, ще видите, че Никога никой няма да дойде в Брюксел с втори език, ако предлагате такива заплати. Затова в своя доклад ще предложа да не се променят тези категории, а просто да добавим една категория отгоре, така че степента на длъжността да бъде не минус едно, а нула. Тогава комисията ще е, пророни сълзи, ще каже, да, но така ще спести много по-малко. Е, така е, но ние говорим за хоризонт 2025-2030 година. А, е, може и да не са чак толкова големи спестяванията до тогава. Но може пък и да си позволим до тогава, да имаме възможност да си позволим някой друг милион повече. Може обстоятелствата да са се променили. Също така комисията предлага да бъде ограничено кариерното израстване, да И в това отношение пак се питам, как ще ограничим кариерното израстване на сътрудниците? Съгласна съм с някои колеги тук, че Не е правилно да, да преминавате от административна степен 1 при сътрудниците директно към административна степен 11. Не може в това да ви се изрази повишаването. Трябва да има някаква постъпателност. Но някой път има прекъсване в кариерата. а, хората, найти на работа след 2004 година, а, също ще трябва да се впишат в новата схема и също трябва да мислим за хората, които ще наемем в бъдеще. Затова вашето предложение в тази посока трябва много внимателно да се обмисли. Комисията също говори за ограничаване на времето срока на годишните отпуски. Значи допълнителните дни Комисията предлага да се дават два дни допълнително за пътуване. След дискусия с социалните партньори тя промени предложението си на максимум три дни. Не съм сигурна, че това е наистина централен въпрос. Мисля, че трябва да се спрем на онези въпроси, които са в центъра на общественото внимание. Как да подобрим набирането на служители и оттам да реализираме спестявания. Също така комисията предлага а, за а, управленските длъжности да бъдат въведени изискванията за гъвкава сигурност. Сега ще кажа, че а, ние имаме за преводаческите услуги в парламента гъвкаво работно време, тъй нареченото флекси тайм. Всеки, е, който иска да се ползва от е, тази възможност, е, тя е на негово разположение. Аз идвам от страна, където някой, който е управител, не получава а, специално обещетение а, за времето, което остава на работа. Това е отразено в неговото трудово възнаграждение просто, в неговата заплата. Но в известен смисъл очаквам а, да се а, възприеме еднакъв подход към а, всички длъжности, независимо дали те са управленски или а, длъжности на старши служители. Сега дали комисията предлага а, правилния подход, не съм убедена, че е правилно да се съсредоточаваме върху управленските длъжности. А, генерални директори, директори на управление, директори на отдели. Това ще бъдат длъжностите, които ще бъдат засегнати. Значи, а, може да се борите дълго а, да станете шеф на звено, примерно. А, и а, ще работите с хора, които а, не са на ръководна длъжност, работят повече часове и получават обещетение за това. Някак си не се получава. Сега, а, обсъдих това с колегите а, в своя кабинет, с, с секретарята на комисията, с администрацията. Тук не знам какво да предложа. Мисля, че е добре съществуването на гъвкавото работно време с системата FlexiTime. Мисля, че е също уместно да има възможност работното време на всеки човек да се приспособява към необходимостта на службата потребностите на службата. Сега, дали обаче тук трябва да се извърши компенсиране, да кажем, чрез допълнителен отпуск, не съм сигурна. Трябва да видим какво можем да направим. По спестяванията. От реформата през 2004 до сега сме спестили близо 3 милиарда. И ще реализираме още спестявания до 2015 година. До 2020 даже се предвижда да спестим 8 милиарда. Комисията към 2020 година ще спести допълнително милиард и половина чрез съкръщение на служители. И около 90 милиона – ще бъдат спестени тази година, благодарение на новата структура за кариерното израстване. Също така, поради новото разпределение на степените, има нови спестявания от намаляване на разходите за пътуване до дома при отпуска. Също 50 милиона ще се спестят. Ще има спестявания и от увеличаването на пенсионната възраст. Така че така постепенно ще натрупаме спестявания. Ще направя предложение за новите степени на административните длъжности. Не искам нашите Разсилни, ние сме единствената институция с такава длъжност, да бъдат включвани в бележка под линия. Те трябва да влязат в основния текст. За новите сътрудници, за новите асистенти, взети на работа след 2004 година и за новите ни служители, комисията предлага те да бъдат повишени до административна степен АСТ 7. Но, както казах, те трябва да имат възможности за повишение до степен 11. Затова аз предлагам сега повишаване до степен 9 и да се управлява работното време съобразно системата FlexiTime за гъвкаво работно време. Като същевременно не трябва да стоят по 24 часа на работа, разчитайки, че след това ще се извърши компенсация при хващане в годишния отпуск. Комисията предлага също да има проценти. При преминаване от една степен на административна длъжност на друга. Комисията е създала а, степен АСТ-9. Преди процентът, той такъв процент съществува и сега, беше 20-22%, сега е слязал на 8%. Не съм сигурна, че обе... предложенията тук са убедителни. И заключение трябва да кажа, че от дискусиите и тук и в други институции се очертава необходимост да се помисли за хората с увреждания, които работят в институциите. Трябва да се борим с дискриминацията на хора с увреждания и на семейства, които, в които има член с увреждания. Тук има някои предложения. Би трябвало това да влезе регламента. Ще се погрижим. Бих предпочела именно така да постъпим. Да го включим в регламента. Мисля, че това е необходимо за всички заинтересовани. имаше неща, за които дори аз не бях се сещала. Достъп до сградата не е единственото, което изчепва улесняването на хората с увреждания. Има много препятствия, които те трябва да преодолеят, преди да могат да стигнат до работното си място и да работят пълноценно. И най-сетне, колеги, има някои сфери, които засягат само нашата институция. Искаме искахме да ги обсъдим при доклада на господин Рапка. И е, тогава съветът се противопостави. а, ние се съгласихме. А, затова сега ще го включим този въпрос в доклада, в който му е мястото. Става дума за паушалната сума, която се изплаща на служителите, които пътуват от Брюксел до Страсбург и обратно. Има някои други допълнителни въпроси, свързани с такива допълнителни суми. През първия мандат се занимавах с някои отделни случаи на така проблеми при сътрудниците. Намерихме редакция за тях и за допълнително изплащаните им суми във връзка с пътувания и във връзка с член 67, но мисля, че това трябва да влезе в регламента. И Господин Рабкай също беше споменал възможността да се използва член 54 за политическите групи. Ние дадохме институционно обещание. Трябва да намерим необходимата редакция, за да избегнем злоупотреби от страна на групите, били те малки или големи. Дали ще зададем някакъв процент или ще подходим по друг начин, ще преценим допълнително. Благодаря за вниманието. А сега графика. Днес бе първонач... т.е. е първоначалното обсъждане. След като комисията внесе окончателния си проект, планирам на 8 февруари да изпратя доклада си за превод. Ще се радвам, ако можем да проведем втори обмен на становища на 1 март. Мисля, господин председателю, че е уместно да се споразумеем за срок 8 март за внасене на изменения. И след това можем да проведем допълнително обсъждане на 26 и 27 март, след което да гласуваме в комисията. Това ще даде време на другите комисии, които имат отношение към текста на доклада, също да дадат становището си. Тогава ще сме свършили работата си. И ако ми позволите, господин председател, нека накратко се спра на положението в съвет. Е, с е, няколко председателства е, обсъждах въпроса. Това бяха отлични разговори с предходното и сегашното председателство. Обсъдила съм въпроса и с администрацията на съвета. Това, което мога да кажа е, че датското председателство е предвидело работни групи, заседания на работни групи, но нямам усещането, че тази тема е от жизнено значение за датското председателство. Зададох въпроса на заместник министър-председателя, беше ми казано, че отблизо ще бъде следена темата от председателството. за е, през юни, когато бъде приета многогодишната финансова рамка, тогава трябва да се види какви ще бъдат осъществените економии, спестявания. Важно е да бъдем подготвени за този период, да имаме становище ние в парламента, така че да се преговаря наистина успешно с другите институции. Все още нищо конкретно нямаме. Но когато обсъждате темата с представители на съвета, господин председател, ми се иска а, вие да се опрете на по-стабилна основа, така че трябва да се спази този график. Господин Балтазар. Благодаря, господин председател. Е, благодаря на докладчицата е, за това ясно, прецизно и изчерпателно изложение. Е, една тема, която в никакъв случай не е с второстепенно значение. Наистина, темата за измененията на правилника за длъжностите лица е изключително важна тема, особено в период на криза, защото рискуваме не обективно да оценяваме фактите, а да възприемем едни по-широки съображения, да се подадем на популистки и демагогски подходи. Смятам, че трябва напротив да се опрем на важна информация. През последните дни получих подобна информация и сега имам по-ясна представа за ситуацията. Така че това ми дава възможност да разбера по-добре ситуацията, как да се тълкува това, което излиза, например, в печата. В общия бюджет на Европейския съюз 3% са разходите, служителите и общия брой на тези служители не надхвърля броя на служителите в град Париж никой не получава 13-та заплата и а, около 5000 евро е а, средния размер на заплатите в а, нашата администрация. Така че по този а, начин а, можем да избегнем тези капани, които ни поставят понякога журналистите. В съвета някои от държавите членки прокарват идеята за свиване на заплатите на европейските служители, а самите те заплащат, изплащат много по-високи заплати на собствените си служители. Смятам, че предложението на комисията, което беше така добре и ясно представено от госпожа Рот Бехрент, намирам, че това предложение е балансирано. Разбира се, винаги можем да подобрим всеки текст, да задълбочим някои елементи да изложим по-задълбочени гледни точки или дори различни. Но целите на комисията и дори на парламента отговарят на общата ситуация в Европейския съюз. Целта е да се намалят разходите, да се постигне спестяване на 1 милиард евро годишно общия размер на тези спестявания от 5 милиарда, това отговаря на целта за затягане на коланите. И 5% свиване на щатния състав се предвижда, но къде ще се отрази най-силно това а, намаляване. защото за парламента, например, а, на който Лисабонския договор предоставя по-големи правомощия, нещата не стоят така, както при съвета и комисията. Така че трябва внимателно да бъдат обсъдени тези аспекти. 5% намаляване на административните разходи чрез различни мерки, представени от Дагмар, възрастта за пенсиониране от 63 на 65 години, също така ранното пенсиониране, което от 55 преминава на 58 години. И намаляването на броя на длъжностите лица с 5%, както и намаляването на възнагражденията, Това също подлежи на задълбочено обсъждане, както и кариерното израстване. Е, когато говорим за най-високите степени. Е, е, така че автоматично няма да бъдат повишавани длъжностите лица или поне не в такава степен, в каквато днес се прави това. С, особено, що се отнася до ръководния състав, трябва тук да се вземат предвид производителността и обективното оценяване на постиженията им. Да, има и други въпроси, които се нуждаят от задълбочено обсъждане. Въпроса с асистентите, например. Самата динамика на наемането на работа на този персонал, както и за временно наетите, 3 годишен преминаване към 6 годишен срок. Би трябвало да не благоприятстваме развитието на несигурността и намаляването на срока за срочните договори. Не би трябвало ние това да го поощряваме, и не може след 6 години да освобождаваме длъжностните лица. Така че трябва да се застъпи в по-голяма степен на оценката на постиженията на заслугите на служителите. Да се изисква три езика, различни е, области, различни професионални опити. Всичко това трябва да бъде взето предвид. А, също а, така трябва да се а, прави разлика между привилегия и работа в друга държава. Да речем, служител, който идва и се установява в Брюксел, за да работи. Не е същото като работа в Рим или в Париж, особено ако лицето има семейство, трябва да промени начина си на живот. В Белгия не винаги всички аспекти на професионалното включване са благоприятни. Тоест има различни аспекти, които трябва да бъдат взети предвид, за да стигнем до един балансиран резултат. Що се отнася до графика, предложен от докладчика, напълно го приемам. Някои въпроси трябва да бъдат обсъдени по-задълбочено, факт, но това не е тема, която трябва да бъде протакван, протакана и да се обсъжда много дълъг период от време. Разбира се, всеки трябва да се включи. Благодаря ви. Благодаря, колега Балтасаре. Да, благодаря на докладчика. Е, за това ясно изложение. Искам да се спра на няколко съществени момента. Е, първо, споделям позицията на колегата. Недопустимо е, е цялата тежест на тези спестявания да бъде понасена от жените защото а, тези а, а, мерки най-вече върху тях ще се отразят и това е недопустимо. За жалост това е обичайна практика и в моята собствена страна се констатира същото, но ние не можем да приемем подобна практика. Един въпрос имам по отношение на найемането на работа на хора с увреждания. Има изисквания, задължителни квоти в някои от държавите. Как стои тук въпроса? Тук не можем да използваме аргумента за постигане на спестявания. Трябва да се изпълняват задълженията за равно третиране. И смятам, че трябва конкретно да обсъдим мерките, които трябва да бъдат приложени. Докато ви слушах, наистина се доста се очудих от тези проценти, които цитирате за разрастване на щатното разписание, особено що се отнася до Комитета на регионите. Смятам, че това а, трябва да се а, отчита а, при а, тези економии, които трябва да бъдат постигнати. Трябва а, да направим едно сравнение с ситуацията в отделните държави. Трябва а, ясно да бъдат определени изискванията за тези длъжностни лица, които работят в европейските институции и тези, които са държавни служители в собствената си страна. Това са въпроси, които трябва да бъдат сериозно обсъдени. Разбира се, че трябва да избягваме популизма Знаем е, какви са аргументите е, в медиите, но е, наистина апелирам колегите, които ще участват в дискусията, да, избег, да избягват подобни популистки аргументи. Добре да мислим нашите аргументи а, при сравняване е, с ситуацията в националните а, държавни администрации. По отношение на а, тези 5% за процент, който да се отнася за всички институции, това е грешно, защото ситуацията е различна. Е, увеличението е различно в е, институциите. По отношение на транспорта, например, е, по отношение на единното европейско небе, в отделните държави се забелязва, че държавите избягват да делегират правомощията си на този орган. И тук, например, има неизползван достатъчно потенциал. Говорила съм за това каква е практиката в Австрия. Що се отнася до автоматичните повишения, когато човек започва много е, е, ниско стъпало и бързо напредва до най-висока заплата, това може би не е най-добрия начин, защото има хора, които е, работят по сърцато, по-всеотдайно от други. Не знам дали това е най-доброто решение. Автоматичното повишаване в длъжност. но ако се. Е, е, повиши, а, е, завиши пър, първото стъпало и а, е, се ограничат по-горните стъпала, може би това е, е по-доброто решение. защото хората, когато са млади, изключват брак, имат деца и именно тогава те трябва да стъпят на една по-стабилна основа и да се намаляват именно в този жизнен период техните възнаграждения, може би не е най-доброто. И в университетите имаме такъв лош опит с 5 годишни договори и не могат да се осъществят мащабни проекти, защото има голямо текучество. По отношение на асистентите и на секретарките, аз също смятам, че трябва да бъдат включени всички националности, не да се ограничаваме защото те не са достатъчно привлекателни за всички държави членки. Благодаря предварително на всички, които ще се включат в тази дискусия. Да, в медиите не винаги нещата се представят такива каквито са в действителност. Но важно е ние да обсъждаме въпросите по същество. Да, ще дам думата на докладчика накрая. Благодаря на докладчика за ясното изложение. И аз искам да благодаря на докладчика. Съгласна съм с много от това, което каза, но съм съгласна че и с това, че трябва да се правят економии. В Южна Европа ситуацията е доста трудна и не бива да допускаме хората допълнително да се дразнят от Европа. Аз бях не само очудена, а и поразена от е, това, което чухме тук е, за 140% увеличение на броя на служителите на Комитета на регионите. Разбира се, аз нямам е, съмнение, че работата, която вършат е много важна и когато разговарям с представители на Комитета на регионите, те казват, че това е единственият начин гласът им да се чува. Но що се отнася до това дали действително имат нужда от толкова голям брой на персонала, не съм сигурна. Казахте, че брой на служителите в Европейския съд не се е променил. Разполагате ли с данни? С конкретни данни? Може би госпожа Род Берент е, трябва да огледа въпроса. Мисля, че правосъдието е област, към която се подхожда много внимателно. Що се отнася до 5 всеобщо съкръщение, ще се случи, ако не представим добро решение. Но виждаме примери в държавите членки, че понякога не успяваме да постигнем споразумение за разумни решения. Имам един въпрос към докладчика. Мисля, че всички длъжностни лица, трябва, всички институции трябва да бъдат третирани по един и същи начин на 14 февруари беше изпратено едно писмо, в което разгледахме структурата на възнагражденията. Прочетах внимателно бележката. Мисля, че не успяхме да представим всичко точно. Необходимо е да, да видим чистото възнаграждение на служителите, данъчната структура, разбира се, осложнява нещата. Мисля, че ние трябва да направим, че съкръщенията а, трябва да се правят въз основа на чистото възнаграждение, а не брутното. Още един въпрос свързан с дните отпуска за посещение в дома. Забелязах, че парламентът затваря на 21-и. Аз бях сама в парламента. Ако се в нашите страни работят 23-24 в Белгия работят до 24 след обяд, въпреки че няма никой вече. Мисля, че не е невъзможно да се стигне до Сицилия или до Финландия или друга страна само за един ден. Така че човек може да се прибере у дома за един ден. Не е необходимо да се предоставят 3 до 6 дни, за да се прибереш в къща. човек или има право на отпуска или на компенсация за допълнително положен труд, но за но тази категория отпуска, отпуска 6 дни за да, годишно, за да се прибереш, е нещо, което не е актуално. Трудно ми е да го обясня на своите сънародници. Няколко думи за проучването. Е, това е въпрос, който координаторите ще обсъдят до вечера и докладчика ще бъде там. Господин Гъргани има думата сега. Докладът е доста сложен, но заедно с това е много важен. Господин Балтазари, вие сте прав, когато казвате, че е, всички ние носим отговорност и че всички ние сме длъжни да дадем е, своят принос към преструктурирането на институциите. Не съм запознат с досието, но ще кажа няколко думи за метода. Господин председател, знаете, че по време на предишния мандат ние положихме огромни усилия да приемем да приемем статут на парламентарните сътрудници. През последните две години и половина, откакто го приехме, е, нещата тръгнаха в добро русло, за разлика от хаоса е, преди приемането му. Очевидно, е, нещата са свързани с сложността на, и структурата на дадена институция. Парламентарните сътрудници са също толкова важни за нас, колкото и длъжностните лица. Ние огледахме параметрите в цяла Европа. Италия, според мен, не е много подходяща като пример. Разгледахме други подобни структури, за да направим сравнения. И мисля, че това беше много полезно, когато приехме правилник. Мисля, че този въпрос не бива да се протака и трябва да приключим до края на лятото. Не знам обаче дали можем да спазим графика. Искам да предложа на докладчика и на председателята и на всички колеги всъщност, че трябва да направим едно проучване на всички страни тъй като е необходимо да представим една балансирана картина, както каза господин Балтасари. Ние трябва да отчетем необходимостта от економии, необходимостта от повишаване на ефективността. За това много се говори. Напоследък но мисля, че понякога необходимостта от економии се използва като предлог и в крайна сметка се жертва професионализмът без бюджетът да спечели кой знае какво. Така че професионализмът е много важен. Европейския съюз е в криза, без друго, и затова професионализмът е изключително важен – и борбата за економии да не навреди на професионализма. Е, и аз ще проща внимателно доклада, за да мога да дам своят принос. Благодаря. Господин Маси има думата. Благодаря. Ще бъда много кратък, защото много от нещата вече бяха казани. Нашият докладчик представи нещата по блестящ начин. У мен възникват три въпроса. Единият е свързан с лицата с увреждания. Съгласен съм, че в някои страни има квоти, което дава добри резултати. Според мен това, което е по-важно обаче, е лицата с увреждания да имат достъп до конкурсите при същите условия, както и другите кандидати, за да не им а, пречи увреждането. Напълно съм съгласен с председателя. Всеки, който познава работата на Европейския съд, знае и е убеден, че той заслужава да му се обърне специално внимание. Мисля, че един от основните проблеми в съда е скоростта, с която се осъществяват превод, писмените преводи. Те са изключително, те са задължителни, за да може да бъде постановено решението. Съдиите в съда полагат огромни усилия. Те водят своите разисквания на чужд език. Един кипарец полага не само си да научи френски, но и да постановява висококачествени решения на френски язик. Всички ние в институциите трябва да положим е, усилия относно езиковите си умения, независимо на нивото, на което работим, но това не, не е така, когато става дума за преводите. Така че трябва да преодолеем е, и проблема с липсата на служители в тези служби. И накрая ние Говорихме много за 5 намаление общо за всички институции. Въпросът е важен, но не по-малко важно е да разберем, че 5% ще означава, че всички ние ще трябва да управляваме по съответен начин институцията. Ще трябва да видим какъв ще бъде ефекта върху различните служби, които са задължителни за нашата работа трябва да бъдем много активни в тази област. Нека да използваме 5% като цел и след това можем да направим оценка на всеки конкретен случай. 5% водят до още един въпрос. Ако има нужда от повече от 5% в една служба, т.е. защото друга да е имало по-голямо съкрещение и цялостният резултат ще бъде 5%. Това, ще, това са усилията положени от администрацията. Европейският съюз преминава през съдбоносен период и трябва да покажем, че съответните служби разполагат с необходимите служители. Комисията иска ли да участва в дискусията? Благодаря, господин председател. Докладчика съвсем ясно и подробно изложи различните компоненти на предложението, внесено в края на декември, е, бяха повдигнати и някои други въпроси, е, фактологични. Е, ще се помъча да дам отговори на въпросите. Първо, по отношение на това разрастване на щата в отделните институции, потвърждавам тези цифри, които бяха изложени. Що се отнася до съда, на съда също за този период отбеляза увеличаване на щатните бройки. Що се отнася до кариерното израстване? По длъжностите АСТ предложихме нова структура за асистентите, с секретарски функции, но не става дума за несигурност тук, а ние се върнахме към варианта, който беше първоначално предложен с договори на длъжностни лица и съответното щатно разписание и с сега, в сегашния правилник 2000 евро, а ние предлагаме начална заплата базис на 2100. И да не, ние предлагаме не да се постигнат всички възможни степени, а предлагаме степен 6 с максимална заплата 4300 евро. Става дума за служители с безсрочни трудови договори. По отношение на прехода, и структурата на тази група АСТ. Доста сложна е тази тематика. Тук възникват няколко проблема и това, което предлагаме е в тази група на асистентите да се формира две е, групи е, типови от АСТ-1 е, до АСТ-9 и втората група АСТ-10 и 11. По този начин по-добре ще бъде обвързана съответната степен и длъжностната характеристика и постиженията на лицето. Като групата АСТ 10 и 11 ще се заема от съответните лица, изпълняващи такива функции. В институциите по-настоящем има лица, които все още се намират в преходен период след реформата от 2004 година, когато имаше четири категории А, Б, С и Д – а сега в тази група на асистентите АСТ все още има лица, които преди са били от категория Д или С. И успоредно от 2004 година сме наели лица, т.е. по-настоящем има и такива наети преди 2004 и наети след 2004. Така че е, ситуацията е доста комплексна в момента. По отношение на бележката на докладчика за тези, които са наети на длъжността СТ1 след 2004 година, след публикуването на обявата за конкурса. Става дума за група от АСТ1 до АСТ12. И ако лицето е от групата АСТ от 1 до 9, това не означава, че не се развива, няма кариерно израстване вътре в тази група. Ние предлагаме от АСТ 1 до 7 е, това не води до автоматично блокиране, е, защото тези е, лица, които са наети след 2004 година, заемат степен 4 най-много, което не означава, че няма да стигнат до степен 7 в следващите десетина години преминаването от едната група в другата е възможност, която им се предоставя в рамките на десетина години. Ще имат възможност за такова кариерно израстване. Що се отнася от другите повдигнати въпроси, извън кариерното израстване, Е, максималната степен а, е, е, за асистентите. Искам да подчертая тези мерки, свързани с кариерното израстване до какви економии ще доведат, не толкова по отношение на възнагражденията, на заплатите, колкото на пенсиите. Мисля, че когато обсъждаме тези въпроси, не трябва да забравяме въздействието, ефекта върху заплатите, но и върху пенсиите, до които ще доведат тези мерки. Доста често сме атакувани именно тук. Това е една важна връзка, която не трябва да се пренебрегва. По отношение на дългосрочните економии, Отбелязах си бележките на докладчика. Положението до 2040 година сигурно ще е по-добро, надяваме се всички. Става дума в дългосрочен план за економия от 1 милиард евро годишно и дългосрочен план е, по-скоро 2050, година, 2040 са нашите разчети. 400 милиона годишно от заплати и 600 милиона годишно от пенсии. Това са економиите, до които е, ще достигнем съгласно разчетите. Отбелязахме си бележките, свързани с отпуските. Е, докладчика подчерта е, намаляването е, за сроковете, за завръщане мястото на пребиваване, предлагаме драстично съкръщаване на този срок до 3 дни максимум. Също така предлагаме съкръщаване и на възстановяването на командировачните по връзка с тези командировки. Отбелязваме също така всичко, което беше казано за лицата с увреждания. Благодаря ви. Благодаря за тази допълнителна информация. Дагмар има думата сега. Благодаря. Благодаря за обясненията и уточненията. Нека да отговоря на някои от въпросите и да направя няколко коментара. Господин Балтасари е напълно прав, когато казва, че трябва да обърнем внимание на структурата на кариерата и да огледаме е, системата на автоматично повишение. Това ни казаха и от комисията. Това е единствено то, което е, подкрепям в предложението на комисията за категорията служители-сътрудници. Тази Мисля, че е напълно правилно това, което се предлага от комисията за максимално ниво АСТ-9. Не искам да критикувам, но знам, че представителите на персонала със сигурност ще каже, да, мисля, че можем да очакваме колегите да а, приемат това и да кандидатстват за друга длъжност. А, господин Балтасари говори за служителите на срочен а, договор. А, комисията удължава срока, в, в който могат да останат на работа от 3 на 6 години. Госпожа Лихтенбергер каза, че това не винаги е уместно трябва да избегнем дискриминацията. Има хора, които преминават през трудни конкурси, конкурс, който аз самата не бих изкарала, е, и работят с е, лица, които е, работят на срочен договор, които са назначени на друга основа. Аз бих искала нещата да се вършат по различен начин. Обедена съм, че комисията ще, ще се ужаси от, е, нашите, от някои от наши решения. Благодаря, госпожо Лихтенбергер, за подкрепата ви, защото 85% от, е, е, от АСТ са жени и аз искам, и аз проявявам гъвкавост по отношение на тайм именно за да насърча жените да работят. Госпожа Лихтенбергер и господин Масип говориха за лицата с увреждания. Проблемът не са квотите. Ако искаме да направим нещо, ще трябва да видим какви са условията за достъп. Конкурсите, и така нататък. Всъщност, това не е основното притеснение. Основното притеснение на колегите е, че ще има позоваване към това в текста. Това е. Няма, това няма непременно да ни помогне. Съвсем отделно от квотите, работното време за лица с увреждания може да са различни. Напълно е възможно продължителността на концентрацията на вниманието им да е по-различна. Всъщност, ние сега се борим с една формулировка, която е и която е едновременно и обща, и конкретна. Госпожа Лихтенбергер и други говориха за сравнение с държавите членки и председателят ме помоли да представя по-подробно своите доводи. Комисията ни предостави ситуацията с пенсиите. Разговарях по този въпрос с председателя господин Балтасари вчера и помислихме какво можем да предложим на колегите тук. Само, че това е полезно само до някъде, защото подходът в различните държави членки е различен – много е лесно да станеш длъжностно лице в Германия, много е трудно да станеш длъжностно лице в Европейския съюз. Вноските, пенсионните вноски, вноски са различни в Германия с 11%, в други страни не плащат нищо. Пенсионната възраст и максималната възраст за пенсиониране и възрастта, в която се плаща максималния 10%. Много е трудно да се сравняват заплатите. Аз самата нямам желание да го правя. Ако искате да сравните заплатата на служител, който работи в Берлин, където са израснали, където са били на училище, където са живели цял живот, с човек, който работи в международна институция, това е невъзможна задача. Не можеш да сравняваш лицата, които работят у дома и онези, които работят в, в чужбина. Една от най-големите тайни в Брюксел са заплатите на служителите в постоянните представителства. При нас всичко е прозрачно. Въпро... Просто е въпрос човек да, се... да намери съответния документ. Това не е така с държавите членки. Така че нещо, което на мен много ми се иска, е да видим някои от тези неща. През 2004 година Европейската комисия е, направи такова предложение. Заплатите може би са по-прозрачни, но има други надбавки. Някои получават надбавки за готвачи. Аз не виждам колко коли могат да си купят кол, какви други надбавки имат. Непрекъснато пледирам пред комисията да им предостави тази информация и те а, отговориха на исканията, откликнаха на исканията ми по почти всички въпроси, но не по този последния. Между от юли месец 2011 година заплатите в Белгия се увеличиха с 3%. Също въжи и за други страни. В Германия все още се плаща 13-та заплата, което се равнява на 2,4% увеличение – В Европейската комисия за 2012 година увеличението ще бъде 1,7% и държавите членки критикуват комисията много остро. И комисията заведе дело пред Европейския съд. Така че тук е, имаме пример за това, което казва Орвел. Някои са по-равни от другите – Госпожа Лихтенбергер спомена комитета на регионите. 524 души служители, 104% увеличение си е, 140% е увеличение. С какво се занимават с цял ден господин Штаб от комитета на регионите? Не му е приятно, когато говоря за комитета на регионите. Вярно е, че е, на членовете им се налага да пътуват до Брюксел. Е, те си получават и дневните, които са законни, но след това си отиват у дома и когато отиват у дома, започват е, да говорят популистични думи. И ако това е така, защо трябва да допускаме 140% увеличение на броя на служителите в Комитета на регионите? организационната помощ. Всеки ще си свърши работата тук. Ситуацията в държавите членки е трудна. Министрите изведнъж млъкват, когато ги попиташ за структурите на заплатите – в проучването, за което говорихте. Така че няма много сътрудничество. Можем да питаме държавите женки една по една и да събираме отговор. Излезем с добра първоаприлска шега. Съкръщаване на броя на служителите. Да, мисля, че трябва да кажем, че искаме да има съкръщение, искаме да има преразпределение на служителите на други работни места, но ние трябва да работим в рамките на вариантите, които са ни предоставени. Госпожа Тайна каза, че иска всички длъжностни лица да бъдат третирани по един и същи начин и а, чистото заплащане, чистата, чисто възнаграждение е това, което представлява интерес. Не е там работата. Чистото възнаграждение не говори нищо за самите хора. Освен това, че тех, техният съпруг не работи, има 3-4 деца. Ако направим това, което вие предлагате, т.е. да има едно е, и също третиране, тогава трябва да видим брутното възнаграждение. Повдигате въпроса и за отпуските е, да, нека да проведем а, дебат. Добра ли нашата администрация? Но нека да не се впускаме в а, популизъм. Не ми се иска да започна да броя в кои страни а, пред, предвиждат а, определен вид отпуск. А, в някои страни има семен, ден, ден за пазаруване и други подобни. Ако всички сте, сме съгласни, че сме международна институция с служители, за, които обслужват 27 държави членки, тогава е очевидно, че тези служители имат право да се върнат у дома и да запазят и да поддържат връзките си с своите близки. Това, че идват в Брюксел, не означава, че трябва да си прекъсват връзките. Във възможността за пътуване до дома е нещо, което се предоставя в всички международни институции, в това число и Европейската инвестиционна банка. И това е част от пакета, с който се опитваме да привлечем служителите. Тоест, това, с което ги привличаме, е не само заплатата, а целият пакет. Само, че някои казват, заплатата е добре, но какви са допълнителните надбавки, какво ще получа за децата си и така нататък. Това е стандарт в Обединеното кралство. Но, а, що се отнася до нашия пакет, те го отричат. Високо квалифицирани правни е, експерти е, и други получават е, подобен пакет. Мисля, че е, би било самообичуване да кажем, че тук в Европейския съюз всичко е масло и мед. Нашите заплати са 33% от заплатата на съдя в Европейския съд. Но аз не мисля, че работим по-малко от тях. Когато техните заплати се повишават, и нашите се повишават. Не искам да поставям под съмнение неща, които са били част от пакета, който бил предложен на служителите, когато са започнали работа тук – а, например, а, дните за пътуване, а, надбавките за пътуване. Да, нека да модернизираме системата, нека да използваме Google Maps, за да изчислим разстоянието. Много е лесно да кажеш, да, стига там, до там за 2 часа със самолет. Но аз не мога да принудя няколко е, човек да се върне в Харватска с е, определен транспорт. Някой може да не иска да пътува с самолет. Ако аз отида на а, е, екскурзия в планината в а, Тирол, аз не ходя с самолет, ходя с а, кола. Ако някой каже три дни е много, нека да станат два дни. Аз приемам и един и другия вариант. Но нека не говорим за това, че тези дни е, тази привилегия да бъде премахната. Може би трябва да коментирам казаното от комисията. Прав е, става дума за дългосрочни економии. Ние не знам какво ще стане след 10-15 години, но вие сте изчислили много внимателно спестяванията от категорията АСТ. Смятам, че трябва да има едно прекъсване в кариерата на АСТ, но има нещо, с което не съм съгласна. Лица, които са били назначени след 2004 година и след това да бъдат променени условията. Това не е необходимо. Същото въжи и за новата степен. Ще направя предложения за изменения и това, което чух днес, ме изпълва с надежда, че ще успеем с предложението. Председателят, благодаря много. Мисля, че всички са съгласни с графика, който ни предложихте. Ако получим данните до 1 април, ще можем да ги представим за гласуване. Сега, точка 14, докладът на господин Карим за по-добро законотворчество. Заповядайте. Благодаря, господин председател. I hope it's not me that's caused this. Надявам, че не заради мен е този отлив на хора от залата. I'll just give everybody a minute to allow things to settle down, I think. Нека uh, дадем време по една минута всички да се оттеглят. Chairman, thank you. Благодаря, господин председателю. Това ще бъде 18-тият е, отчет за по-качественото законодателство и ограничаване на регулативните тежести. Е, два аспекта на доклада са свързани с фундаментални въпроси. Първо, субсидиарност и пропорционалност. Нашите национални парламенти като че ли е, се борят с това всеки ден. И второ, въпросът за регулативните тежести. Как могат комисията, парламентът и съветът е, съвместно да облегчат нашите малки, средни и микропредприятия, като предприемат мерки, за вътрешна последователност и съответствие в законодателните актове, приемани от Европейския съюз. Първо, господин председател, ще се спра на въпроса за субсидиарност и е, пропорционалност. Е, много колеги ще си спомнят, че в миналия отчет това беше е, водещ белек. Имаше стремеж да направим всичко за преодоляване на недостатъците в отношенията между нас и националните парламенти. Това е ежегоден доклад. Две години вече се извършва този тип отчитане и за това сега е време да помислим. Първата година след влизането в сила на Лисабонския договор, въпреки че имаше голямо желание за приобщаване на националните парламенти, тяхната роля остава недоизяснена. Например, през 2010 година комисията е получила 211 становища. Само 15% от тях обаче се оказаха мотивирани. И за това само тези 15% бяха анализирани по линия на субсидиарността. Огромната част от получените становища не бяха свързани с субсидиарността. Това означава, че видимо има объркване в националните парламенти и депутатите в националните парламенти за това какъв ред да следват. Обичайно се среща оплакването от липса на обосновка в меморандумите на комисията, въпреки че комисията се е обосновавала и трябва да се види къде има възможност за усъвършенстване на разбирането за неговото подобряване. Трябва да започнем работа. Също така имаме съвет за оценка на въздействието и е трудно да се прецени в момента къде и по какви причини се е стигнало до изменения. Сега, регулативните тежести. Имаше някои проблеми още в предишния отчет, някои от предложенията на парламента в доклада за регулирането по отношение на дребните субекти са взети предвид, но остават проблеми. И а, е, има три сфери, които забавно се набиват очи в плановете на комисията. Първо, текстът за малки и средни а, е, предприятия. Напоследък имаше едно проучване, а, е, което а, бе доста критично към а, работата на генералните дирекции на комисията. Според проучването само а, 33% от оценките на въздействието отговарят на критериите за съобразяване с интересите на малките и средни предприятия. Следователно, ние неустъпно трябва да защитаваме интересите на малките и средните предприятия и в бъдеще. На второ място, принципът първо мисли за малкото. Той изисква за микропредприятията да има изключение от нормативната уредба и е, има задължение също така винаги да се преценява дали тези изключения да не бъдат разпространени и към малките и средни предприятия а не да остават само на ниво микропредприятия. Аз зная малки и средни предприятия в Европа, познавам ги. Те продължават да настояват за улекотена нормативна уредба, да не носят толкова много тежести, проистичащи от нормативната уредба. Сигурен съм, че и другите колеги са чували подобни настоявания. На следващо място трябва а, а, по отношение на облегчаването на изискванията да излезем над изискването от 25%. Нови тежести продължават а, да бъдат създавани с нови нормативни актове. А, дали комисията а, последователно спазва идеята а, при въвеждане на ново изискване да отпада старо изискване? То, на принципа едно към едно а, да се извършва замяната. Мисля, че тя тя не изпълнява този принцип последователно. По-скоро някои предлагат дори да се използва механизмът едно ново е, въведено изискване в Европейския съюз, 27 отпаднали изисквания на национално ниво. Това е много хубава формулировка, но не мисля, е, че се движим в тази посока. Трябва да проявим е, истинска воля и трябва да има доверие деловите среди на Европа, че ние като Европейски парламент се съобразяваме с казаното от тях. А, не е просто, че произвеждаме шум. А, те трябва да бъдат убедени, че правим максималното, за да а, постигаме реални резултати. А, господин председателю, не само защото съм докладчик, твърдя, че това е е една от основните задачи на нашата комисия и на парламента да анализира този годишен отчет. Във всеки случай, както и при миналия доклад, ще призова колегите много открито да споделят вижданията си с мен, защото нашата комисия наистина има много единно становище по основните проблеми, отразени в доклада и в отчета. И за това очаквам работата с всички колеги, включително докладчиците в Сянка. По отношение на срока, някъде през март проектът на доклад ще бъде анализиран. През март ще има и конференция, на която ще чуем допълнителни становища. Предлагам след конференцията да анализираме проекто доклада. И е, за това е, те първа предстои определенето и на срока за внасяне на изменения. Господин председател, на този етап с това ще се огранича. Благодаря много, колега Карим. Има ли коментари? Съвсем накратко. Искам да ви пожелая успех и искам да отправя предупреждение. По-доброто законодателстване е нещо много важно. Ние всички го вземаме при сърце, но не трябва да изхвърляме бебето с водата – трябва внимателно да подхождаме към по-качественото законодателстване, към процеса на създаване на нормативни актове. Тъй като понякога се опасявам, че тук не си улесняваме живот. Особено, когато обсъждаме актове за защита на работниците и служителите. Значи, като казвам, че не трябва да изхвърляме бебето с водата, трябва да внимаваме, това имам предвид, трябва да внимаваме да не а, разводняваме законодателството. съвсем кратък коментар. А, съгласен съм с господин а, Карим за тенденциите, за общо очертания подход. А, но а, въпросът е, че а, ние не сме държавен орган. Имаме 751 членове, които имат различни становища. Трябва да се постига компромис при изработването на а, нормативните актове. А, комисията е по-единен, по-хомогенен орган. И през 12-те и половина години, в които съм в парламента, намирам, че нейните проекти с времето са ставали все по-качествени. А, не, че точно имат Министерство на правосъдието, което да ги подпомага, но все пак проектите стават по-качествени. Значи, това, което е необходимо е да се гарантира вътрешното техническо съответствие на проектите и на законодателството. Има дискусии по този въпрос в парламента. Един пример, който мога да дам, е защитата на личните данни и цитирането в различни актове на а, регламента за защита на личните данни или директивата за защита на личните данни. Също така по отношение на търговските регистри е малко трудно да се координира работата. Трябва във всеки момент да се следи къде какво става. Това трябва да се прави от правната служба на комисията. В южната част на Италия е, има, е имало на времето един гръцки град, където всеки е можел да направи предложение за е, нормативен акт. Е, правите предложението с примка на шията. И ако не бъде прият нормативния акт, тогава примката се стяга и увисвате на нея. Е, към всички нас ли да приложим този подход, за да бъдем по-резултатни в работата си? Äh, Благодаря, е, господин председателю. Е, напълно съм съгласна и подкрепям колегата Карим. Съгласна съм с мерките, които той предлага. Мисля, че е много добро предложеното от него съдържание на доклада. Мога само да се съглася. В продължение на години разискваме темата за по-качествено законодателство. Е, обичам да е, говоря по тази тема, но не съм напълно убедена, е, че постигаме реални резултати. Нашите резултати трябва да бъдат реално почувствани от хората на улицата. някой път се налага да отменяме актове, да оттегляме директиви. Много важно е да се види докъде сме стигнали с използването на клаузите за преценка за продължаване на действието на актовете на по-късен етап трябва да се е, види е, какво мислят хората за този тип клаузи. Може би е добре е, комисията да бъде замолена да направи един анализ, да видим дали не можем да използваме този нов инструмент за подобряване на качеството на нашата законодателна работа. Мисля, че ще бъде много полезно да проучим конкретни примери а, свързани с въпросите, които ще бъдат засегнати в доклада. Да кажем, точно кога субсидиарността е дала резултати. Трябва да бъдем чувствителни към бюрократи. Държавите членки, е, националните и местните органи в тях е, е, също генерират бюрокрация и за това никой не говори. Хората казват, че немския данъчен закон и данъчно право са най-сложните в света. Те съдържат хиляди и хиляди нормативни разпоредби. В европейското право не е така. Значи трябва да се ориентираме към примери, чрез които да докажем, че субсидиарността функционира резултатно. Мога само да подкрепя казаното от господин Лайхнер. Комисията има доста ресурси и трябва да ги използва, е, за да е, създава качествени проекти на актове. Е, в комисията по промишлеността разискваме регламента за роуминга – а, от ноември постъпи проекта при нас а, и сега започнахме разискванията, но междувременно комисията внесе альтернатива на собственото си първоначално предложение. Не знам дали нямаше да ни е по-лесно да а, проведем своите разисквания, ако комисията не беше направила тази промяна може би е добре комисията най-напред да изчиства до край своите проекти, едва тогава да ги внася, защото това ще улесни много работата на нашия парламент. Госпожа Лихтенбергер. Да, това може да доведе до разсъждения с философски характер. И ясно е, че тук беше да, представено едно предложение на комисията, вече изменено. Беше е, е, предвидено е, да се предприемат подобни мерки относно начина по който се строят пътища в Европа. В Комисията по транспорт Отхвърлихме тази идея с мнозинство и всички а, агенции, а, които работят в тази сфера, реагираха остро. А, защото а, така се избягва по-широката възможност а, да печелят а, търгове и в крайна сметка а, ние трябва по-внимателно да разглеждаме подобни въпроси, защото има една такава дилема между субсидиарността, с която се защитават индивидуални интереси, в името на която това, което искам да кажа е, че трябва да намерим компромис между субсидиарността и е, необходимостта централизирано да се регулират някои аспекти. Много често се установява, че се осъществява комуникация, контакти и а, е, се приемат заключения, ще направим това и това, а, е, е, този и този принцип трябва да се спази, но ако това противоречи на субсидиарността, няма да се прилага. А, това е един доста трудно управляем проблем. И именно това създава най-много затруднения за мен. В дух на компромис се е, стига до заключения, които не водят до нищо конкретно. И всъщност тези полупрепоръки, тези е, съобщения, констатации, в крайна сметка нямат конкретни измерения по е, политическите действия. Е, всъщност те са свързани с е, задействането на един тежък апарат, но не водят до конкретни резултати. По отношение на субсидиарността, да, това е свещена крава и в е, Германия, и в Австрия е така. Но много често субсидиарността се използва за предлог да се защитава неща, които не могат да бъдат реално защитени. Всъщност искам наистина да се решава проблема по същество, а не да се впускаме в общи дискусии. Господин Карим, е, заключителни думи. Благодаря, господин председател. от Това, което чух, мисля, е, че е, много добре се отразяват съображенията ни от тези начинания до сега. Искам да благодаря най-напред на колегата Ангелика Ниблер за добрите и конструктивни коментари. Сигурно ще работим добре с нея. Тя е много добра колега. Във връзка с клаузата за продължаване действието на нормативните актове, да, ще работим по този въпрос, ще чуем комисията какво може да ни предложи. Беше поставен въпрос за тъй нареченото позлатяване. В миналия в последния ни документ много сериозно засегнахме този въпрос и ще продължим да го поставяме. Когато държавите извършват тъй нареченото позлатяване без никакво основание, те напълно ни лишават от смисъла на нашето съществуване. Затова напълно съм съгласен, че трябва този въпрос да продължи да бъде в центъра на вниманието ни. Бележките на колегата Лехнер ме карат да си мисля, че трябва да се обърна направо към практиката на Европейския съд по правата на човека и да се ръководя от нея. Много ще се радвам да поработим съвместно, доколкото разполагате с време за това. Също така колегата Регнер по стави въпрос, който, по който работи нейната група последния път, когато се занимавахме с аналогичния отчет. Колегите вече казаха, поне и аз имам такова отношение, че тук сме пред отворена врата. Предстои провеждането на преговори, да видим дали ще постигнем споразумение. Ние искаме да постигнем такова, но а, във всеки случай има въпроси, по които не може да се постигне споразумение. Нашият процес е демократичен по характера си, така че не по всички въпроси ще постигнем единство. Но а, това а, ще преценим доколко нашите предприятия ще понесат допълнителни тежести. Това ще преценим на по-късен етап. В крайна сметка, нашите предприятия са гръбнака на економиката ни, малките и средните особено. И трябва да видим от какво те се нуждаят. Трябва тях да превърнем в известен смисъл двигател. Трябва да видим какъв подход да възприем, за да им помогнем. Вашия подход е малко по-различен. Аз изхождам от своя собствен опит и се надявам, че ще постигнем някакво сближаване на позициите, за да постигнем и напредък след това. Мисля, че е, отметнах всички основни въпроси, които бяха поставени в конкретен план. Е, общите въпроси бяха е, поставени от колегата Регнер. Отговорих ли на всичко, което е, запита госпожа Лихтенбергер? Е, извинявам се, ако съм пропуснал е, нещо, е, можем на по-късен етап в процеса, чрез е, спешни електронни писма, да изчистим тези недостатъци. Благодаря. Комисията. Thank you very much, Mr. Chairman. I think um, positions... Благодаря, господин председател. Мисля, че вече взета пози... изразена позиция за пропорционалност и субсидиарност, но нека да кажа за това как смятаме да подходим от тук нататък към акти средни предприятия и регулаторната тежест. Това са новите елементи в доклада ни, прият през ноември миналото година и представен на Европейския съвет и приветстван от него. Вие знаете, нашата програма по отношение на намаляване на административната тежест и сме близо до целта, която е 25% намаление. И мога да потвърдя, че се, че парламентът и съвета обсъжда допълнителни 15 предложения и има допълнителни 28 предложения за упростяване и намаляване на административната тежест, включени в работната ни програма за тази година. Само, че трябва да продължим работа по тази програма, тъй като е, според бизнесът е, ние не правим достатъчно за тях. Ето е, защо ние ще продължим работа по онова, което пречи на бизнеса. Това променя нещата, тъй като ние сме изразходвали доста средства за измерване на административната тежест, но е много по-трудно да измерим защо има регулаторна тежест. Това може да стане инструмент по инструмент, но не по сектор или по област. Ето защо смятаме, че новия подход трябва да бъде съобразен с исканията на бизнеса и с преценката на това какво ще спечелим с определени предложения. В това отношение наскоро публикувахме доклад за резултатите на малките предприятия в европейската економика през последните 10 години. Това потвърждава, че пред тези предприятия са дали допринасят много за създаване на работни места до 2008 година в по-голяма степен от делът им на пазара. И освен това те са засегнати в по-голяма степен от кризата в сравнение с големите предприятия. Ето това обяснява защо, защо съобразяваме програмата си, действията си с интересите на малките и средни предприятия. Подходът ни може да бъде обобщен в четири точки. Първо, ние трябва да имаме подходящ канал за диалог с бизнеса, за да ни представят те своите притеснения. Ние вече проведахме един анализ – и продължаваме да анализираме проблемите заедно с бизнеса и ние ще публикуваме списък с 10 регламента, които най-много пречат на фирмите. Това ще бъде, това ще определи част от приоритетите на нашата програма, но заедно с тях ще има и други допълнителни. Така че очевидно е, ние е, ще предприемем действия съобразени с е, исканията на бизнеса. Коментарият е, на докладчика за теста за малките и средни предприятия съответства на нашето становище. Ние възнамеряваме да проведем такъв тест. Смятаме, че нещата не са се получили така, както смятахме. Ето защо смятаме да въведем понятието обръщаме на тежестта на доказването. Принципът трябва да бъде, че да не се, да не се насочваме към малки, най-малките предприятия, които са най-уязвими. Ако те искат, това трябва да се обоснове и пропорционалният начин и трябва да се обясни в всички категории предприятия, за да видим до каква степен можем да повишим управляемостта. Ето защо ние държим да преразгледаме цялостно подхода когато видите нашите предложения, оценката на въздействието би трябвало да ни обясни по по-подробен начин по какъв е, начин е структурирано предложението и да видим нататък. Очевидно индивидуалният подход е необходим. Не си поставяме за цел за освобождаване на всички. Целта е законодателството да бъде съразмерно на правния контекст и разбира се да не създаваме вратички във вътрешния пазар. Всички тези елементи ще ви бъдат предоставени, за да видите как ще се реализират на практика предложенията. Друг елемент в предложението е свързан с създаването на нещо като индекс или табло, благодарение на който ще можем да следим какво сме постигнали. Там ще се вижда какво е предложила комисията, как върви законодателната процедура и също така как се транспонира и прилага законодателството в държавите членки, за да можем да следим целият процес и да видим как са се променили целите положени в началото и или какъв е, какво е реалното въздействие в сравнение с първоначално заложената цел. И с този индекс Фирмите ще е, ни кажат дали сме насочили вниманието си към онези области, които са най-необходими и дали постигаме е, добри е, резултати. По този начин европейското законодателство ще може да бъде поставено в русло, което да е ориентирано към интересите на бизнеса. Председателят, благодаря. Карим. Е, имате ли допълнителен коментар? Само ще кажа, че това, което чувам и допада, въпросът за обръщане на тежестта на доказването и за това дали да бъдат включени малките и средни предприятия, е важна стъпка в правилната посока и ние ще, и парламентът ще даде своята подкрепа. Но това само доказва, че не само парламентът е източник на добри идеи. Председателят. Благодаря. Графикът предложен от докладчикът ще бъде спазен. Следваща точка от дневния ред е минимални стандарти за правата. Подкрепите защита на жертвите на престъпления. Антонио Лопес Тури Слайт има думата. Благодарим на комисията за подкрепата при изготвянето на този доклад. И благодаря на колегите, които участваха а, от името на съответните комисии. Това е един а, доста значим доклад, а, защото се осъществява едно преминаване към гарантиране на тези минимални стандарти за подкрепа и защита на жертвите на престъпления – и е, защото в някои държави се забелязва по-голяма защита на престъпниците, отколкото на жертвите. Ние трябва е, да работим е, за това да не бъдат поставени в подобна ситуация жертвите на престъпление. Трябва да използваме всички възможни инструменти, с които разполагаме, така че държавите членки да засилят системата си на закрила. правата а, на, на жертвите а, са застъпени, а, правата за е, гарантиране на е, преводач е, на жертвите, право на информираност, така че да се осигурят улеснения, по-лесен достъп до тази информация. Правото на жертвите да получават информация по делото, правото на възтърсъдие, когато заподозряното лице е, поеме своята отговорност, правата на жертвите на сексуално насилие, правото на личен живот, на при съответните е, производства. Е, органите и агенциите, които са в контакт с жертвите, трябва е, да установят ясни правила в тази сфера. Също така става дума тук и за разрешение за предоставяне, разкриване на информация. Държавите членки трябва да гарантират възможността за прибягване до медиация и до възстановително правосъдие. Трябва да бъдат регистрирани тези органи, които предоставят подобни услуги както и е, за подходящо обещетяване на жертвите, проследяване на изпълнението на подобни решения. Също е, така е, въпросите свързани с свидетелите. Също така трябва да се засили обучението на различните професионални категории които имат отношение е, към защитата на жертвите на престъпления, като се отчита спецификата на е, е, правните системи в държавите членки. Трябва безпристрастно да бъдат третирани жертвите. Искам тук да спомена проблем, който съществува в няколко държави, а именно е, организираната престъпност и е, тероризма. В рамковото решение от 2002 година се дава определение на тероризма и организираната престъпност и жертвите и семействата на жертвите на тероризъм са е, уязвими и техните е, права трябва да бъдат съответно защитени. Парламента трябва да се ангажира с е, засилването на системата за е, е, закрила и защита на жертвите на престъпления, да се е, въведат ефективно тези мерки. Оставам на ваше разположение по тази тема и ще взема бележка от всички коментари на колегите в близките дни. Благодаря ви, колега. Благодаря, благодаря на докладчика. Мисля, че становището е много важно. Като погледнем някои от цифрите, става дума, става ясно, че има 30 милиона престъпления срещу личността и имущество. И това са само регистрираните. Очевидно има и много нерегистрирани. 15% от населението на Европейския съюз е жертва на престъпление. Знаем, че много хора пътуват като туристи, други пребивават временно, така че въпросът заслужава нашето внимание и е необходимо да нашата комисия да излезе с добро становище. Доволна съм от подхода на докладчика. Ясно е, че в предишната директива има вратички, трябва да се премахнат някои дискриминационните елементи. Имаме нужда обаче и от изпълнение. Често се оказва обаче, че приложението на практика е най-сериозното предизвикателство пред държавите членки. Съгласна съм, че акцентът върху правата на жертвите е много важен. Така че имаме е, директива за правата на лицата, също което е предявено е, обвинение и затова е необходимо да има баланс. Аз е, съм работ съм анализирала много е, случаи на мои избиратели, които са били жертва на престъпление. Това е само по себе си това е голяма травма, но не по-малка травма е, е се взаимоотношенията с съдебната система. Те се обръщат към посолства. Посолства обаче са претоварени с работа. Така че е необходимо да има координация между различните агенти в държавите членки когато е, гражданинът на една страна е жертва на престъпление, разбира се, посолство играе роля, но трябва да има агенции, които да осигуряват подпомагаща функция. Докладчикът е, говори справедливо за необходимостта от финансово устойчив подход. Мисля, че проблемът е, че когато едно семейство загуби син или дъщеря в резултат на престъпление, е много трудно да определиш цената. Е, нека да държим сметка за това и да сме сигурни, че това, което правим е действително економически обосновано, но обикновено, но трябва да приемем, че е, става дума за ситуации, в които раз, разходите са високи, но те не могат да бъдат избегнати. Много често семействата са в шок, те не знаят как да се справят, как да се ориентират в системата. Оценявам измененията, внесени от докладчика, свързани с жертвите на убийства или сериозни телесни увреждания. Така че да не съставяме дълги списъци, след това да се чудим как да изключим нещо от списъка. Харесва ми изменение 17 за компенсациите. Имаме законодателство, но а, е, нека да има последователност. Искам да повдигна един въпрос е, преднамерено. Не съм споменала държави членки конкретни държави членки. В е, всички държави членки могат да се случат неща. Освен това, англи... английските държави, граждани посещават най-често определени държави членки. Е, особено ме шокира един случай на изнасилване на 14-годишно момиче от е, банда, но те бяха е, в крайна сметка, срещу тях беше започна наказателно преследване. Наказанието не беше толкова строго, колкото би било за собствени беше по-малко не беше достатъчно сериозно. В Обединеното кралство бихме позволили тази жертва да даде показания с видеоконференция. Нямаше да и се наложи да дава показания в присъствието на извършителите. Тогава, когато става дума за сексуални престъпления, трябва да проявим повече чувствителност. Ще внеса изменения в този смисъл. Изменения 26 и 27 призовава за добро е, обучение, особено в случаите, които имат са от по-деликатен характер. Освен това, мисля, че ние е, трябва да се погрижим за създаване на е, център за подпомагане на жертвите. И имаме е, телефони за спешни обаждания. Трябва да има специална телефонна линия за жертвите. Разбира се, процесът ще отнеме време, но човек трябва да може да се обади в самото начало, за да потърси помощ тогава, когато е в шок е, и е, е, е травмиран. Оценявам подхода на докладчика и се надявам, че със своите изменения е, ще дообогатя текста. Благодаря. Благодаря. Госпожа Викстрюм. Благодаря на колегата. Лопес Асторис Уайт за чудесната работа, която свърши. Аз мисля, че неговия подход към въпроса е много добър. и Искам да му благодаря. Това е една изключително важна тема. Важно е правната комисия да приеме едно съвсем ясно становище, което да внесе в комисиите Либе и Правата на жените – ние приветстваме предложението за директива на комисията и смятам, че е изключително важно да поемем отговорността си спрямо жертвите на престъпления. Трябва да се постигне баланс между правата на жертвите и правата на преследваните за престъпление. Важно е докладчикът да зададе съвсем ясно да постави този въпрос. Освен това, правилото да е минимист, което поставя комисията, това се приема за прак, а не за таван. И може тази, това правило да бъде надхвърлено. Това смятам, че ще бъде нещо твърде положително. Оценявам също така начина по който докладчикът подхожда към а, случаите, особено тежките случаи на някои жертви, по-специално жертвите на терористични атентати или на трафик на хора. Самата аз съм работила в тези сфери на дейност и това наистина е много а, важен а, знак, който трябва да даде парламента. Трябва да се действа с особен хуманизъм при тези специфични случаи. Така че благодаря на докладчика и с удоволствие ще продължим да работим заедно по това съобщение. Благодаря ви отново, господин докладчик. Председателят, благодаря. Сега ще дам думата и на представителя на комисията за с жени. Госпожа Първанова. Грация, сеньор президенте. Грация. Благодаря, господин председател. Благодаря на Антонио Лопес Штурис за а, казаното от него в защита на жертвите. Аз го познавам. Сега вече всички го познавате и аз му благодаря за доклада. Справедливо е да кажем, че не винаги трябва да се поставя акцента върху престъпниците. Нека да отчетем и правата и интересите на жертвите. Всички ние сме потенциални жертви. Съгласна съм и с господин Лопес Штуриш, който казва, че нашите системи не предоставят достатъчна защита на жертвите, особено когато жертвите пътуват в чужбина. Съгласна съм с изменение 18 за жертвите на тероризма това са унези, които имат специална нужда от подкрепа. Надяваме се, че текстът ще получи максимално широка подкрепа. Директивата е добра, за разлика от притесненията на мнозина. Ние смятаме, че тя може да промени нещата. Знам, че има много хора, които се тревожат от економическата реалност, но ако директивата бъде прилагана добре и ако пред, предоставим цялата необходима подкрепа, законодателството ще стане по-ясно и ще улесни защита на правата на жертвите. Заедно с това ще помогне на жертвите да се ориентират в сложността на правната система в чужда страна. Благодаря още един път на докладчика за доклада му и мисля, че благодарностите са не само от мен, а и от всички жертви. Благодаря. Госпожа Парванова. Благодаря, господин председател. Аз искам също да благодаря на господин Лопес Астурия Уайт за безценното му становище. Той е много ценен принос към поредицата от доклади, които ние подготвяме с госпожа Хименес. Мисля, че е много а, важно, че това, което прави Комисията по правни въпроси, напълно съответства на философията, която ние следваме по отношение на този акт. Особено като се има предвид, че това, което предложи първоначално Комисията, значително бе ограничено от съвета. А, с един единствен довод, че ще струва много скъпо. Само по отношение на насилието, свързано с половата принадлежност, комисията преценява, че загубите от престъпленията възлизат на 233 милиарда евро за най-различни системи в държавите, където има такива престъпления здравна система, осигурителна система и така нататък. Затова е много важно да се вземат предвид интересите на пострадалите и правото им те да се ползват от услугите на професионалисти, на специалисти през целия процес. Това е някак една голяма празнота във всички държави членки. Такова е и мнението на НПО. Също искам а, а, да а, кажа, че ние би трябвало да се ориентираме към становищата на регистрирани НПО, които работят специално с пострадалите, за да не стигаме до разводняване и двоен стандарт. Искам също да се спра на правата за предоставяне на информация, на превод, включително и правото на пострадалия да получи обещетение. Обикновено това обещетение се присъжда в гражданско производство след приключването на наказателното производство. Но някои пострадали, понеже не познават добре правната система, изчакват да свърши наказателния процес и след това не предявяват правата си за обещатение по гражданско правен ред. Защитата на личния живот и мерките, които трябва да предприемат в тази връзка държавите членки, са нещо, на което особено настояват е, неправителствените организации. Особено когато е, стане дума за е, предаването на лична информация на трети страни извън процеса. Искам да се спра и на проблема за изпълнението на предписаните правни норми. Тук разбираемо е, че съветът не предвижда срокове и комисията не е предвидила такива, но мисля, че ние като парламент обикновено настояваме в срок да се извърши проследяване на начина по който държавите членки са въвели акта и начина по който го изпълняват. Мисля, че трябва да продължим да настояваме на тази си позиция и в този случай. Госпожа Лихтенбергер, първо искам да кажа, че според мен тази директива е изключително важна някои държави членки наистина трябва да си оправят националните системи, защото изостават. А, сега, тук пострадалите от терористични атентати са изведени в отделна категория – ако говорим за защита на пострадалите, може понякога да е трудно да бъде проведено разграничението между престъпление, свързано с тероризма, или а, така да се каже, редово престъпление или престъпление на организираната престъпност и редовите престъпления. А ако допуснем различни категории третиране, това ни отклонява от а, общия ни подход Нашият общ подход трябва да бъде да е, подсилим защитата на пострадалите като цяло. Е, ние трябва да се стремим към подобряване на правното положение и е, на реалното положение на всички, които по някакъв начин са претърпели вреди от престъпление. Това трябва да е целта ни и в тази връзка трябва да се запитаме какви са индивидуалните потребности на тези хора. Естествено, те могат да се различават. Тук също има някои, така да се каже, сиви зони, гранични случаи. Затова е много трудно да се обособят, според мен, на различни категории. Пострадали от тероризъм, пострадали от организирана престъпност и да се предвиди различно третиране. Естествено, че има известна степен на такава конкретизация в националните правни системи, но в моята правна система такова разграничение до някъде е проведено и това много затруднява работата ни, трябва да ви кажа. Мисля, че важното тук е на преден план да бъде поставен личността, човекът, който е пострадал. Вместо да се питаме защо той е пострадал. От какво точно е пострадал. В противен случай, в крайна сметка, ще започнем да спорим за това, кой пострадал към коя категория да бъде отнесен, докато важното е да го признаем за пострадал и да му дадем защита. Благодаря. Иска ли докладчика да вземе думата за заключителни бележки? Искам. Само да благодаря за направените бележки, които си отбелязах. A mejoramientos de la, del, del informe y estoy encantado de Сигурен съм, че измененията ще повишат качеството на доклада и за това с нетърпение ги очаквам. Надявам се, че ще постъпят максимално скоро. Очаквам и разискването по измененията с всички вас. Председателят. Благодаря. 7 март срок за изменение. Гласуване насрочено за 26 март. Това е един ден преди водещата комисия да приеме доклада. А, искам сега да вдигна заседанието. Може ли да ви помоля само да а, изчакате още две минути. Господин Лехнер, имате две минути за вашия доклад съвсем накратко за тристранната среща. Имаше в четвърта гласуване за обединяването на регистрите. Един от политическите проблеми бе свързан с защитата на личните данни. А, това е нещо много важно, поставено от госпожа Регнер. Съветът прие аргументите но а, при транспонирането а, ще работим само по техническите въпроси. Много важно е държавите членки да работят заедно. Ако ще събират европейски такси, те трябва да се уредят с актове по делегация. Затова предложих там срока да стане 3 месеца, тъй като 2 месеца е твърде кратко време. И освен това имате и друг 21-дневен срок. В интерес на е, сигурността и е, така по-малкото място, което ще се заеме, е, решихме да не въвеждаме официален срок, но ако държавите членки решат да въведат, ще имат тази възможност. Мисля, че трябва да одобрим така постигнатите резултати от тристранната среща. А, благодаря ви. Наистина много кратко се изказахте. След малко ще има среща с министър. Аз няма да бъда тук. А в 2.30 ще възобновим заседанието на комисията. Нямаше начин да а, подходим а, яче а, поради ангажиментите и програмата на двамата министри от Дания, с които предстои а, да се проведат срещи. Благодаря. До 2.30.